и надявам се на вашата помощ и на вашата подкрепа при гласуването и успех за по-нататъчните е, преговори с света. Сега ще гласуваме е, този доклад днес в 12 часа. Сега минаваме към следващата точка. Въпроси към комисията относно балансираното представителство и прозрачност. Давам думата на господин Де Йонг. Благодаря, господин председател. В края на миналата година комисията определи своите правила за експертните групи. Имах неформална дискусия с представител на комисията по този повод. Странно е обаче, че Европейския парламент никога не е привличан официално. Прозрачността е грижа както на комисията, така и на парламента. Можем ли да бъдем уверени, че в бъдеще ще има диалог с парламента преди да се вземат окончателни решения? Миналата седмица се свързах с различни организации на гражданското общество които понякога изразяват безпокойство, че тези експертни групи не са балансирани като състав. От опит знам, когато работя в Генералния секретариат на комисията, че всяка генерална дирекция е едно малко царство, но ако бъде проявена политическа воля, комисията може да предоставя цялата информация за всяка нова експертна група на своята веб страница, е, като всеки комисар да бди за това защото вие знаете, че в организациите на потребителите, представителите на малките и средни предприятия, всички други структури на гражданското общество липс, нямат достатъчно среща, средства, имат малки офиси за разлика от големите лобистки фирми, които имат огромни сгради и затова е, е, малките организации, гражданските организации трудно осигуряват своето представителство. Хубаво е да се анализират всички разходи за експертните групи на веб страницата, пътни, дневни, хотелски, защото много често НПО-тата не са в течение. Те не знаят какви са подробностите и когато става въпрос, да кажем, за едно малко предприятие, е, то е много трудно да изпрати свой представител в експертна група в а, Брюксел. Генерална дирекция здравеопазване и защита на потребителите а, смята, че а, експертите нямат директно влияние по, по въпросите, но балансирания състав на експертните групи трябва да бъде гарантиран. Може ли комисара да да поясни как стоят как стои въпроса с искането на Greenpeace, което първоначално беше за отпадъците, което беше отхвърлено първоначално от комисия. Две минути, господин Кешман. Благодаря. Господин комисар, добре дошъл в света на политиката, където никой не се интересува кога комисията се справя с добре, а се интересува от там, когато има някаква грешка. Искам да ви гарантирам, че експертните групи трябва да бъдат открити. Поне това е нашето желание да се гарантира към по-широки групи. Защото имаме нужда от наистина доверие в тези експертни групи. За да постигнем това трябва пълна прозрачност и както вече бе казано, не трябва да се доминира от големия бизнес този е, факт. Когато има личен интерес, подкопава се интереса и на комисията, и на експертната група. По отношение е, достъпа до документи и регламента, прият тук 2001 година, както знаете, господин комисар, е, целият принцип за откритост и взимане на решение трябва да е най-близо до гражданите. И това е свързано с Амстердамския договор. Очевидно регламента в момента се преразглежда и това е добра възможност за рамковата програма за експертните групи да въведат този регламент вече в своя правилник. Говоря за а, преработалния вариант от 2008 година на регламента. Виждам колегата в залата, която има изключително голяма принос към прозрачността, но знаете, че повечето политически групи отдават много голямо значение на този въпрос. Така че въпросът е наистина ще има ли вебсайт, ще приемате ли предложението на парламента, така че гражданите, обществото да участва активно. Ако не, защо не? Както казах в началото, добре дошъл света на политиката, когато е, всички тук се вълнуваме от това, което не е постигнало, а, постигнато, а не от постигнатото. Благодаря, господин Кашман. Две минути и половина, господин Канфин. Добър ден, господин комисар. Аз се присъединих към авторите на този въпрос, защото смятам, че той е от огромно значение и за комисията, и за Европейския съюз да имаме прозрачност и всичко да е, да е ясно и да не може за лобинг. Знае, знаете, че в Брюксел има повече лобисти, отколкото в Вашингтон. И един от начините за упражняване на лобинг, това е създаването на експертни групи. Знаете, че съществува експертна група в в областта на банковото дело. 95% от тях са банкери, от членовете на тази група са бан, банкери от големите банки, Goldman Sachs и други. Няма, не, не участват нито неправителствени организации, нито синдикати. И Комисията бива съветвана за промена на правилата от банкери, банкери от търговски банки и то американски банкери. Това според мен е наистина е, недопустимо. Така че Питаме ви, ще, ще бъде ли променен състава на тези експертни групи? Техните отчети и доклади ще станат ли публични? Ще се избегна ли конфликта на интереси? В Европейския парламент има депутати от ляво, от дясно, еколози, но, но всички се интересуваме от тези проблеми и питаме защо не участваме в предварителното взимане на решение. Благодаря ви. Сега давам думата за две минути и половина на госпожа Люпаж. Благодаря, господин председател. Господин комисар, аз също се присъединявам към е, е, колегите, говорили до сега, и особено господин Дайонке, и господин Канфен Изразявам съжаление, че преди вземането на окончателното решение парламента не беше консултиран. Проблема с прозрачността е изключително важен. Много често го обсъждаме и в Комисията по околната среда, здравеопазването и околната среда, което изрази и господин Канфа. Искам да наблегна на два аспекта. Първо, баланса в балансираното представане в групите. Това е изключително важно. Според нас представителството е много дисбалансирано. Представители на големи предприятия, банкери и никакви представители на гражданското общество това естествено ще се отрази върху решенията на комисията, защото комисията разчита на експертните доклади, иначе нямаше да се създават експертни групи. За това е много важно да се е, балансира представителството и да се представи и е, европейското гражданско общество. Е, защото иначе е, правилата няма да са в полза на гражданското общество и на е, МСП. Много важно е да знаете отлично кой какъв е, кой кого представлява. Когато един експерт се представя за независим, а всъщност е, е изстрелян от едно лоби, е много ясно, че той не може да бъде достоверен източник на информация. Изключително важно е набирането, назначаването, контрола и декларациите за липса на конфликт на интереси да са много ясни, за да може, когато един експерт е, е, е представлява индустрията, това да се знае, а не да се смята, че той е независим и нещата да са абсолютно неясни. Конфликта на интереси е изключително важен елемент. Тук отново се сблъскахме с проблем с агенцията за лекарствата е, и за това, за да се избегва това в бъдеще, ви умолявам, господин комисар, направете така, че да възвърнете нашето доверие в експертите, за да подкрепяме взетите от вас решения. Благодаря, госпожа Лепаш. Сега давам думата на комисаря Калас. Много ви благодаря, господин председател, почитаеми госпожи и господа. Не зная доколко знаете историята на тази тема. Радвам се, че е, замествам колегата Шефкович, отговаряйки за този въпрос, защото всъщност е, това беше моята област по-рано и аз отговарях за това. С удоволствие ще ви кажа какви са промените по отношение на експертните групи. За съжаление, разполагам само с 3 минути да ви отговоря. Ще се постарая. Както казахте, новата рамка бе приета ноември 2010 година, когато се дефинира състава на тези групи. е необходимо да има балансирано представане от различните области на интереси и експертен опит, имайки предвид дейността, която трябва да се извърши. Новата рамка за експертните групи предоставя възможност за хоризонтални силни правила и управление на конфликтите на интереси. Съобразно тези правила, съответните ресорни служби се информират с цел назначаване на подходящите е, членове, за да могат да действат независимо и в обществен интерес. Тези правила, приложими към всички експертни групи, се съдържат е, наистина едно важно нещо, именно изпълнението на задачите. Октомври месец Европейският парламент след е, разговор с парламента и решението на парламента, комисията стартира е, публичния регистр – по отношение на задачите и съставите се работи. Комисията публикува имената на членовете на експертните групи, формално или неформално създадени. Това вече отива отвъд е, е задълженията на комисията по смисъкта, списнала на рамката 2005 година. И е, 2009 година бе приключен този аспект на регистъра, т.е. всички членове на експертните групи вече са вписани. Това е много важно изискване именно на Европейския парламент, вече е окончателно изпълнено. По отношение на новата рамка, комисията създаде нова версия на регистъра декември 2010 година с по-голяма прозрачност за предоставяне на повече и по-акуратна и точна информация а освен това се предоставя и информация относно процедурата за подбор, като по този начин се увеличава прозрачността. Публикува се съответната информация и има линк към съответните специални е, интернет страници. По отношение на данните и регистъра можем да кажем, че качеството също е подобрено. И по този начин се осъществява и прехода от предишния и сегашен вариант на регистъра. Все още е необходимо да се валидира част от данните. Очаква се пълен, пълно приключване на този процес през следващите месеца. Е, както казах вече, е, години наред дискутирам тези въпроси с е, представители на парламента и организацията. Няма точно, ясно, аритметично правило, по което се събира всъщност експертната група. Решението е комисията, има политически отговорности в парламента. По същия начин стоят нещата, имате и лобисти, и политически са въпросите. Регистъра, който се създава и общия регистр с парламент е голяма стъпка напред, така че вече нещо е направено. Нещата не изглеждат толкова зле. Благодаря ви много, председателя. Благодаря, господин комисар. И сега продължаваме с ораторите от името на политическите групи. Първо давам думата на госпожа Маковей. Thank you. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за отговора. Радвам се, че мога да говоря след вас, но бих искал да кажа, че ако се вгледаме, че по-добре да погледнем нещата каквито са сега и какви ще бъдат в бъдеще, а не да се връщаме към миналото относно прозрачност. Подкрепям казаното от колегите по този въпрос и ви припомням, че парламента поиска от комисията да бъде предприяти действия действия за едно по-балансирано представителство в експертните групи. Вие споменахте е, преразгледаната рамка, но според мен все още има доста пропуски и това не води до увеличаване на доверието. Първо, процедурите за е, и, за посочване на конфликтите на интерес. Е, не, не може да бъде само едно писмо до експертите, които да казват има или няма. Е, второ, Место повече а, прозрачност има повече а, е, неясност недостатъчна прозрачност при оповестяване на документите. трето, представянето на гражданското общество и неправителствените организации. Има риск за присъствие на голями корпоративни групи и техни представители. Така че ние искаме цялата информация за съществуващите експертни групи да бъде качена на сайта, членовете, начините по които са били е, посочени и назначени. Също така е, смятам, че трябва да има повече прозрачност относно бенефициентите на средствата на Европейския съюз. Така че ако искаме хората да ни имат доверие, един, Единственото нещо е да има повече прозрачност и всичко да бъде достъпно. Благодаря госпожа Маковей. А сега от името на социалистите и демократите, минута и половина за госпожа Гурмай. Благодаря. Знаете, че има клише по отношение взимането на решението в Европа. Първо, че не е прозрачно, но това е една политическа система, дори за тези, които разбират е, как функционира. Прозрачността трябва да бъде важна за всички участници в Европейския съюз. Иначе е, обстановката наистина е прекалено трудна, не бива да се затруднява повече. Не, не е необходимо да имаш специални умения, за да можеш да влезеш на една интернет страница. Изключително важно е, това е задължение да има такава страница. Правилата за лобирането не са ясни и големия бизнес е много по-силен. Лобирането може би е полезно за комисията, защото предоставят може би интересна а, информация и начини за решение, но според мен прозрачността е изключително важна и се надяваме, че това ще бъде отразено в бъдещия регистр. По отношение на експертните групи трябва да се виждат такива, каквито са, да бъдат на равна нога да могат явно да се виждат какви са интересите. Ако има субективизъм, тогава наистина нещата няма да бъдат успешни. Обикновено се справят с разглеждането на различните интереси без намесата на големите играчи. Задължител... Препоръчително е всичко това за комисията или не? Благодаря ви, председателя. Благодаря, госпожа Гормай. А сега от името на консерватори и реформисти давам думата на господин Зиобро. Благодаря, господин председател. Съв всяко демократично общество е ясно, че прозрачността на всяка една институция е от огромно значение. Това е предусловие за вземане на правилни решения защото се, трябва да се вземат предвид интересите на цялото общество, а не лични или специфични интереси. Това трябва да бъде в основата на нашите правила. Така че всички агенции, всек, всеки орган, който работи с и за Европейската комисия, Европейския парламент, трябва да действа по най-прозрачния възможен начин. За това и експертните групи трябва да действат съгласно правилата на прозрачност, за да се избягат конфликтите на интереси, за да се избегнат дейности, които да наблягат или да служат на нече интереси, а на целия Европейския съюз. А сега господин Батън. Една минута. Миналия октомври се въведаха нови 6 директиви, е, които показват как да се регулира финансовата, финансовата сфера. След което се разгледаха различни секции от е, закона, които са изключително важни за банката в е, Централната банка в Англия, както и другите финансови институции акционерните интереси трябва да бъдат пазани конфиденциални. Така че ако новите регулаторни а, органи трябва да искат а, оповестяване на имената, а, аз а, и моята партия не искаме подобни закони, а комисията иска такъв случай комисията трябва да гарантира, че закона също прозрачно се прилага навсякъде, включително и в банката, в Централната банка. Председателя, благодаря господин Батен. А сега давам думата на господин Ханс Петер Мартин. Независим. Много е добра тази възможност, че присъствате тук, господин комисар. През годините виждате, че има широко поле за работа, само че предстои ни много работа. Изключително важно е членовете на експертните групи да бъдат назначавани и тогава, когато съветите им се окажат независими, да бъдат санкционирани. Противен случай няма да има никаква полза. Следващият въпрос е кой ще бъде представен в областта на индустрията. В интерес на комисията е да участват представители и на гражданското общество. Ако погледнете какво се случи с економическата криза и финансовите скандали, комисията беше много зле консултирана. Благодаря, господин Мартин. Преминаваме към другите оратори. Госпожа Заборска има думата. Благодаря много, господин председател, господин комисар, колеги. Искам да благодаря на либералите за това, че поех инициативата за този дебат. Економиката не е единствената област и в други области комисията не е спазила принципа за балансиран подход – и експертните групи не винаги представляват всички граждани. Да речем, едно семей... семейството, подкрепено от мъж, жена и деца, посреща подкрепата на 90% от гражданите. Само, че комисията избира представители от различни организации, които се опитват да подкопаят този модел. Комисията се отказва от услугите на, се отказва от услугите на представители, които застъпват този модел. Експертите на някои групи проповядват едностранен политически дневен ред, без да се стремят към едностранен безпристрастен подход. Например, директивата за, за свободата на словото. Комисията се дистанцира от становищата за свободата на религиозните изповедания, тъй като те са подготвени от лобисти, от организации за, за аборта. Аз смятам, че ако една европейска агенция предпочита политическите интереси пред безпристрастността трябва да бъде разпускана. Мога да цитирам много подобни примери. Ето защо аз искам да се присъединя към колегите, които зададаха въпросите. Смятам, смятам, че комисията трябва да проветри а, малко въздухът в а, а, експертните комисии. Благодаря, госпожо Заборска. Две минути. Госпожа Матю има думата. Благодаря, господин председател. Работата на експертните групи на Европейската комисия трябва да бъде е, безупречно от гледна точка на прозрачността. Всъщност, членовете, които представляват различните интереси, избирани в зависимост от е, областите, в които са експерти, не е, не винаги отразяват е, общият е, обществен интерес. Комисията трябва да следи за представителността, но в по-голяма степен трябва да насърчава и застъпването на различните гледни точки. Радвам се, че са избрани различни гледни, различни неправителствени организации. Дневният ред на тези заседания трябва да бъдат публикувани избраните, както и органите, които не са засегнати от работата на групата, също трябва да бъдат информирани. Работата на експертите трябва да доведе до надежни резултати. Най-сетне ми се струва, че за да се гарантира прозрачността в работата и комисията трябва да включи Европейския парламент в преразглеждането на нормативната база за експертните групи. Прозрачността не е задача само на Европейската комисия, но и на европейските граждани, както ни напомня член 9 на договора. Благодаря за вниманието. Благодаря. Господин от две минути. Благодаря, господин председателю. Нашата женевна работа като парламентаристи ни дава възможност да разберем колко е, възмо... колко е важно да имаме достъп до информация, за да вземем правилните решения. Имаме нужда от комисията. Много често нужни са външни източници, анализи, за да може да се разберат особеностите на външно-економическите закономерности. Решенията, които се взимат, които трябва да бъдат подкрепени от експертните групи, които да се състоят от професионалисти, трябва да са балансирани тези групи представителни. Също така и мнението трябва да е балансирано в рамките на тези групи. Трябва да има прозрачност при отделните процедури. В тази насока комисията трябва да играе важна роля и да бъде подкрепяна от тези експертни групи. Всички трябва да са неутрални. Експертното знание на тези професионалисти изисква определена степен на автономност. Трябва а, коректно да се повлияват политическите решения. Е, и за нас тук в парламента прозрачността е много важна. Важно е да има е, еднакъв достъп до информация, прозрачност, е, балансираност. И нещата не трябва да се оставят на случайността. Имаме нужда от регистър на лобистите. Политиката трябва да буди доверие, да се управлява компетентно и всичко да е много ясно дефинирано. Така че в крайна сметка решенията са в ръцете на политиците. Благодаря господин Колино. Сега продължаваме с процедурата с привличане на вниманието. Господин Паска за една минута. Дякуем за слово, важен пан председавици, важен пан комисар. Европска комисия не... Благодаря, господин председателю. Европейската комисия неодавна преразгледа рамковия документ за работата на експертните групи. И тъй като всички сме заинтересовани от е, максимално доброто функциониране на институциите и от е, стабилността и сигурността на консултативните органи, трябва много внимателно да се подбират експертите в създадените от комисията групи. Неодавна чухме един пример за Агенцията за лекарствата. И останахме с впечатлението, че те не са независими е, в консултациите, експертизите, които дават. Ето защо Ако не са самостоятелни или смятаме, че не са самостоятелни, трябва да се предприемат мерки. Благодаря. Господин Пашка. Господин Обермайер за една минута. Благодаря, господин председателю. Комисарят Бърня каза, че експертните групи на комисията в финансовата област не са балансирани Значи 11 от 22-те групи в финансовата област са е доминирани от финансовия сектор, а те трябва да се държат като отговорни служители, да подписват декларации и да работят в интерес на обществото, когато има конфликт на интереси. По този а, е, начин обаче, както се действа в момента, не се допринася за прозрачност и компетентност. Агенцията за храните се оповава на а, анализи за а, генно модифицираните храни въз основа на лобистки организации. И така не трябва а, да се ползва информация, която е предоставена от пристрастни и заинтересовани страни, като в този случай Института за генни технологии. Благодаря, господин Обермайер. Господин комисар, имате думата. Имате много въпроси, които бяха зададени. Благодаря. Зарадва се сърцето ми да чуя тази оживена дискусия като имаме предвид предисторията на този въпрос. Разбира се, комисията взема предвид всички добри идеи и предложения за укрепване на прозрачността. Още през 2005 година започнахме инициативата за прозрачността в експертните групи. За това разглеждам този въпрос като моя рожба, както припомни господин Ханс Петър Мартин току-що. Естествено, въпросът от тогава еволюира много. Създадоха се сайтове в интернет. Но в никакъв случай не трябва да се възприемат експертите като лицата, които вземат решения. Те не са управленците, които вземат решение. Примерно по генно модифицираните организми има браншови експертни групи, но през последните месеци си припомних предишния си ресор. В предишната комисия аз отговарях за сигурността и си спомням голямата демонстрация за премахване на субсидиите за тютюнопроизводителите. С всичко това искам да кажа, че има разнопосочни интереси и ние от комисията твърдо държим на позицията, че експертите не вземат решения. Разбира се, по-голямата прозрачност винаги трябва да бъде приветствана. Очевидно, някои експертни групи са на много високо равнище, а след това тихичко изчезват, защото не могат да представят никакво експертно становище, толкова много се разминават техните мнения. Според мен работата с регистъра е голямо постижение, защото нито един политик не може да се справи без съветници. Политическите групи, ако щете, са съветници. И една или друга политическа позиция се оформя винаги така. Винаги има въпрос по същество, по който експертите могат да вземат различни позиции и да изразяват различни становища. И в крайна сметка комисарите, парламентът, депутатите, политическите групи вземат своите решения така, както се изисква съгласно установената демократична система. Много въпроси бяха зададени за състава на експертните групи, за балансираността на състава на групите, дали те са балансирани или не. Много зависи от а, а, това какъв е съставът на експертните групи, а въпросът се влияе от много фактори. Отново трябва да повторя, не експертните групи вземат решения. 2005 година, ако помните, имаше действително елемент на неяснота и комисията внесе съществени промени. Съвместно с Европейския парламент беше въведен регистъра за вписване на групите по интереси и това е обичайна практика вече за лобизма, има на лице информация за е, състава, е, за действията им. Това е, е въпросът за състава. Той е отворен, но нека да не подценяваме постиженията. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Приключваме с тази точка. Пауза за кафе до 12 часа, когато ще гласуваме. Благодаря ви.